свързана с, свързана с борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа. От името на авторите, господин Гебранди ще говори пръв. Пет минути, господин Гебранди. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тревожни са цифрите свързани с намаляването на броя на носорозите в Африка. През 2010 бяха преброени 300 носорога. Значи не става дума обаче само за носорозите, става дума за, става дума за намаляването на броя на слоновете. 30-40 хиляди от тях а, биват убивани заради а, техните бивни, за слоновата кост. Да не говорим за намаляването на броя на тигрите, редките растения, птиците и така нататък. Нашата природа, дива природа е направо опустошавана, ограбвана. И за това, и това е причина за това е, че има много високо търсене в Азия, в други страни за продукти на тази нелегална, нелегална търговия, която възлиза на около 15 милиарда годишно. И за това, господин председател, аз поисках комисията да представи план за действие и се радвам, че комисията се отзова Необходимо е да се сключи споразумение с Китай, за да може да се борим срещу престъпленията, срещу дивата природа. Но това няма да е достатъчно. Подобно споразумение е само една крачка. Цифрите за миналата година показват, че престъпленията срещу дивата природа нарастват направо експлозивно. През 2009 година имаше 300 носорога, а през миналите години те бяха 10 хиляди. Независимо от всичките усилия, независимо от усилията на организации като Интерпол и Европол за пресичане на трафикът с слонова кост или с рогове, рогове на, на, розите. Ако не направим нещо да пресечем тази незаконна търговия, в края на краищата ще понесем щетите от това ограбване на дивата природа. Именно за това, както казах, поех тази инициатива, зададах този устен въпрос. Не става дума нито, нито само за Африка, нито само за Азия. Азия. Европа също е засегната от този вид престъпление. И затова имаме морален, наш морален дълг е да се борим срещу този вид престъпност. И още нещо необходимо е да се борим срещу търговията, защото много пъти страните членки на Европейския съюз са крайни дестинации на тези продукти. Някъде около 600 килограма незаконни животински продукти бяха заскоро заловени в Нидерландия. 600 килограма, но това е само това, което е заловено. А да, да не говорим какъв брой диви животни а, са били а, а, унищожени и, или пък а, а, са станали жертва на трафик на а, животни. престъпленията спрямо дивата природа имат и социално измерение. тук става дума за лесни печалби а, на браконьерите и онези, които търгуват с животинските продукти резултат от тяхната дейност. Цели райони на планетата направо биват опустошени и затова е необходимо е да имаме конкретен план за действие. Необходимо е да се опрем на опитът, който е натрупен в тази област, необходими са научни изследвания, необходима е по-голяма решимост, защото престъпниците са много находчиви и намират все нови начини. Става дума за организирана престъпност и трябва да се борим срещу тази престъпност, така както се борим и срещу трафикът на наркотици, трафикът на хора и други незаконни дейности. Европол трябва да има специално звено, което да се бори срещу престъпленията срещу дивата природа. Това е абсолютно необходимо. Необходимо е а, да се съчетаят политиката а, за развитие с. А, политиката за опазване на дивата природа, за да може да бъде ефективна борбата срещу онези, които извършват престъпления срещу дивата природа. Знае се, че има защитени видове, но това не е достатъчно. Необходими са много по-широки усилия. Ще приключа с това, господин председател. Не можем да останем безочастни пред плечкосването на дивата природа. става дума за редица видове, които са вече сериозно застрашени. През 2004 година трябва да говорим не само за борба срещу, с престъпленията спрямо дивата природа, но да говорим за организирана работа за предотвратяване на тези действия чрез план за действие. Благодаря. Сега от името на комисията е, давам думата на комисаря Поточник. Благодаря ви, председателю, почитаеми депутати. Първо искам да благодаря на господин Гебранди и всички членове на Европейския парламент. Е, благодаря ви за инициативата да повдигнете е, въпроса за престъпленията срещу дивата природа. Светът е изправен пред трафик на диви е, видове. Е, това се превърна в една от най-доходните престъпни дейности в световен мащаб. Така е заплашено оцеляването на някои видове, застрашава се биоразнообразието и се подрива стабилността и развитието на много държави. Ще започнем да се борим с този феномен, ако всички го направим заедно и в страните по происход, и транзитните страни, и страните към които пътуват тези видове. Европейския съюз работи в тази тема, по тази тема и в а, а, вътрешен план и по ЦИТЕС. Това е Международната конвенция, която се занимава за застрашени видове. Искам да се възползвам от тази възможност, за да кажа, че Европейската комисия излезе с едно предложение Европейски съюз да стане пълноправен член на ЦИТЕС. Надяваме се, че парламентът ще даде своето съгласие преди изборите за нов парламент. Повдигаме въпроса също така за трафика на диви видове при двустранното си сътрудничество. Подписах едно споразумение с китайските колеги, което се бори срещу такива престъпления. Подкрепяме усилията на ЦИТЕС като отделяме допълнително средства, например, за 31 африкански държави, за да се борим срещу трафика на слонове. Над 3 милиона събрахме за един нов проект, MyCase. MyCase означава намаляване до минимум незаконното убийство на слонове и други застрашени видове. Ще се развият патролни функции и така нататък, за да се спре незаконната търговия и преди това, разбира се, убийство на а, слонове. Тенденциите обаче вървят срещу нашите усилия. Търсенето на такива продукти в Азия е толкова голямо, че бизнесът е доходоносен. Рогата на един носорог са по-скъпи от златото и кокаина. В същото време е много по-лесно да се скрият и да се пренесат през граница. Много а, малък е шанса да бъде открит и е, наказанията не са достатъчно високи, за да възпрат това. Така че тази търговия сега е в е, своя развой и Европейския съюз също е един пазар, както и възможност за транзит на такива продукти. За много от държави тези престъпления всъщност пречат на развитието на страната, стига се до корупция, организирана престъпност в голям мащаб и се подриват е, и мира и сигурността при липсата на силни институции. За да преобърнем нещата, имаме нужда от това политиците да признаят каква е огромната заплаха от тези престъпления. Не трябва да говорим само сред министри или природозащитници по тази тема. Полицията, митниците, съдебната власт, НПО, частния сектор, всички имат своята важна роля в този процес. Вашата проекторезолюция засягала едни от основните моменти тук и призовава за повече действия. Различни държави членки, както и САЩ, наскоро обявиха, че ще увеличат политическия натиск за борба срещу тези престъпления. Европейската комисия работи по различни идеи за това как Съюзът може да разработи един по-ефективен подход в борбата срещу трафика на диви природни видове. Ще представим тези идеи в едно съобщение пред парламента и държавите членки идния месец. Аз заедно с комисаря Малстром се занимаваме с тази тематика, заедно с другите комисари, по-специално господин Пибалкс, за да видим какви са възможностите в новата идея. Съобщението ще каже, че в спешен план трябва да се реши този глобален проблем и то по-ефективно и ефикасно. Там ще ще анализираме съществуващите мерки в Европейския съюз за борба срещу такива, такъв трафик и в съюза извън него и ще започнем дебат за един бъдещ подход в Европейския съюз към трафика на дива природа. Измерението на проблема се промени, както казах и преди. Затова са нужни нови идеи, за да се борим с организирана престъпност, която се занимава с такива престъпления, за да можем да обоздаем съответните последствия от тези престъпления. Ще поискаме становището на заинтересовани страни, а, за да се преборим с браконьерството. Трябва да видим какво работи, какво не работи, а, за да видим как Съюза да работи по-ефективно и ефикасно. Освен публична консултация, ще организираме и една конференция на 10 април. Резолюцията на Европейския парламент е изключително полезен принос за информиране на обществеността за този проблем. И аз и комисаря Малстрем очакваме интересната дискусия с вас и другите заинтересовани страни, за да намерим съответно решение, за да можем да се преборим с трафика на дива природа. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Първият оратор от името на НЕП е, ще бъде госпожа Йордан. Три минути. Благодаря ви. Е, благодаря преди всичко на авторите на този устен въпрос. Благодаря и на госпожа комисаря. Ние говорим за е, костенурки, тигри, слонове и други представители на дивата природа, които са застрашени. И може би гражданите, които ни слушат, казват, добре, няма ли по-сериозни проблеми, няма ли по-сериозни въпроси и теми, след като ние също имаме доста големи проблеми, защо не се занимават депутатите с нас и с другите проблеми. Но това също е изключително сериозен въпрос и това е въпрос, който засяга не само третите страни, това е, е, е въпрос, който засяга е, всички, които са се присъединили към конвенцията СИТЕС. 799 са важните е, видове, е, които са засегнати от нелегалния трафик. Е, е, става дума за продукти, които е, очевидно са много привлекателни, много скъпи и е, е, като слоновата коса, за която говори господин Гебранди и е, за това се извършват е, въпросните престъпления. Важно е ние да имаме общо европейско законодателство и аз очаквам от Европейската комисия да се занимае с а, е, е, последователното провеждане на основните идеи за защита на дивата природа в едно общо европейско законодателство. Така че всички е, държави членки да се ръководят от едни и същи правила. Ние същевременно трябва да отчитаме естествено и много важната и сложна е, финансова ситуация, която също се оказва влияние върху нашите цели и начина по който ги осъществяваме. Но конвенцията СИТЕС от 1975 година е в е, сила. И миналата година, е, седмица ОНЕ заяви, че е, престъпленията срещу дивата природа са точно толкова сериозни, както и престъпленията срещу е, човека, срещу е, е, хората. Е, ние би трябвало да създадем една система за подпомагане в борбата срещу престъпленията в спрямо дивата природа. В никакъв случай не бива да пренебрегваме тези въпроси. Те са изключително важни. Нуждаем се от повече бдителност, от повече чувствителност по тези въпроси, защото очевидно желанието за натрупване на огромни печалби кара хората да извършват тежки престъпления срещу дивата природа. Господин Пот е следващият доклад, е, оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, с които имах удоволствие да работя по тази тема. Въпросът е много важен. И а, присъствието в тази пленарна зала не отговаря на важността на темата. Независимо от това, аз съм оптимист. Преди по-малко от година в тази зала обсъждахме стратегическите цели на Европейския съюз в светлината на Банковската конференция на СИТЕС. Всички разбираме, че не става дума само за хуманно отношение към животните, става дума за проблем, който засяга цели екосистеми. Миналата година станахме свидетели на рязко влушаване на положението в тази област. Престъпни организации се занимават с трафик на диви животни и продукти от тях. Е, това се използва за финансиране на тероризмът. О, не! Би тревога! Става дума за десетки хиляди диви животни. И, е, в някои случаи се унищожават много голям процент от популациите на тези животни в световен мащаб. Необходимо е да се регулира търговията с диви животни и продукти от тях, която се води онлайн по интернет. Необходимо е комисията да направи нещо за прекратяване на вносът на ловни трофеи и а, други части на живот, от диви животни. Благодаря. Господин Поц. А сега от името на АЛДЕ 3,5 минути господин Хебранди. Благодаря, председателю. Благодаря на комисаря за отговора на въпроса. От една страна се радвам от това, което каза господин комисаря. Ще има съобщение, заедно с други комисари, ще има обществена консултация. Чудесно, това звучи чудесно. Но ми се струва много малко всичко. Това е нещата да се развиват много бавно. От сега до 10 април, когато ще е тази публична консултация, какво ще се случи? Три месеца. Говорите за 10 000 слона. Това е а, ситуацията за която говорим. Как можем да си позволим да действаме толкова бавно тук и не събираме кораж да действаме бързо и ефективно? Разбирам добрите намерения на комисаря Поточник, но смятам, че трябва да се раздвижат нещата малко повече. САЩ са пример. Хилари Клинтън, когато беше държавен секретар, включи това в плана си за действие. Президентът Обама, когато бе в Африка, също а, говори по въпроса в САЩ, като че ли придават по-голяма значимост на този въпрос. Не само защото се вълнуват повече от дивата природа, а защото разбират, че това има огромно социално въздействие в Африка, в Азия и в други части на света. Те също така виждат, че това е една огромна криминална дейност, е, престъпна организация, която е, не може да бъде заловена. Затова а, е, трябва да се разгледа по-спешно този въпрос. И вие, и китайските ви колеги, не трябва само да подписвате меморандуми за разбирателство. Имаме нужда председателя на комисията, господин Барозо, да повдигне този въпрос с президента или председателя на Китай, както и други министър-председатели в Африка и други държави, където това е проблем. Оставаме с впечатление също така, че трябва по-ясно да обясняваме на европейския потребител, че държавите членки трябва да спрат да внасят тези а, видове и това, което се притежава, трябва да бъде е, премахнато. Не може да се внася абанос. Е, четох наскоро, че са умрели е, почти всички лъвове в Западна Африка. Е, останали са много малко слонове в този район, но много малко време е останало за действие, така че трябва да се работи наистина много спешно. Имахме препоръки е, към държавите членки е, в е, отговора на въпроса ми. Държавите членки нищо не правят, като че ли нямат и достатъчно капацитет, пък и за тях това не е национален приоритет да разследват такива случаи на внос и не подкрепят съдебната система, за да може Европа да не е транзитна страна или дестинация на тези продукти. Благодаря. Благодаря ви, колега. Следващият оратор е госпожа Билие от името на Зелените. Две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Този устен въпрос и резолюцията, която обсъждаме и която ще гласуваме тази седмица, надявам се с голямо мнозинство, е много важен международен а, а, и нарастващ проблем, както колегите подчертаха. Извинявайте, госпожо Белие, ако може, по-бавничко, за да може да а, бъде преведено изказването. А, търговията с флората и фауната, това е трета а, по обем търговия в света. Интерпол смята, че между 18 и 26 милиарда годишно идват от търговия. Обиват убиват се огромен брой животни в Централна Африка и другаде. Стотици слонове биват избивани от тежко въоръжени банди. През последното десетилетие криминалните мрежи стават все по-агресивни тигри, мечки, носорози, черупките на костенурките, нито един вид не е защитен. Незаконната търговия се отнася до сигурността, до управлението, до живота на населението в много страни. Подхранват се с средства, организирани мрежи, които се занимават с изпиране на пари, финансира се тероризма и други а, а, въоръжени групи. Има над 2000 убити от онези, които са призвани а, да опазват дивата природа. Това е една много сериозна заплаха за сигурността и мира. Интерпол и други международни организации изискват, призовават полицията в целия свят да се бори с тази незаконна дейност и да се прилагат строги мерки и наказания към онези, които участват в нея. Призивите само не са достатъчни. Трябва да участват гражданите, трябва да участва цялата световна общественост, за да могат нещата да се променят. А те могат да се променят. А Европа е една от първите дестинации а, е, за тези незаконни продукти и Европа трябва да поеме своята организа... отговорност. Е, чрез нашата резолюция ние трябва да подканим е, страните членки да хармонизират своето законодателство в тази област. Призоваваме и комисията, и съвета към по-решителни действия. Призоваваме за нула търпимост към а, този бич, който унищожава дивата природа. Много ви благодаря. Благодаря, колежки. А сега за две минути а думата на госпожа Гърлинг. Благодаря ви. Позволете ми първоначално да кажа, че аз приветствам тази резолюция от името на моята група. Изключително важна е борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа. И е, приветствам инициативата да включим в дневния ред именно тази тема. Много важно е, е е, да привлечем вниманието на хората към тези проблеми. Защото обикновено за големите видове хората се тревожат. Говори се за е, големите животни и те са на първите страници на вестниците. Но има и редица по-малки животни, които са засегнати в също толкова голяма степен от е, престъпленията срещу дивата природа. Би трябвало да се споменат и други сфери в рамките на резолюцията, а именно необходимостта от хармонизиране на законодателството. Смятам, че би било погрешно да залагаме обаче твърде много на този